Добър ден, дами и господа. Много ви моля да вземете местата си. Thank you very much. Благодаря. I open the today... И така откривам днешното заседание на парламентарната комисия Рейки. Започваме с а, приемане на дневния ред на заседанието. And I have one small... Имам а, да кажа нещо. То е свързано с дневния ред. I can... Hello. I congratulate... Искам да поздравя госпожа Крецо. Тя отново е тук сред нас. Ще имаме размяна на мнение с членовете на нашата комисия. Тя обаче ще трябва да си тръгне към 4.15, ако не бъркам. А, има изваредно заседание на комисията, на колегиума от комисари, така че с тази малка промяна можем да продължим днешното заседание. Ако ни позволите само за две минути, ще проведем едно гласуване. Тъй като няма съобщение на председателя, има ли някакви бележки по дневния ред? Няма такива. Благодаря. И така, преминаваме към гласуване. Ще гласуваме за създаване на програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017-2020 година. You know... Както знаете, на 29 ноември 2016 година нашата комисия прие доклад на съдокладчика господин Ван Нистелрой и госпожа Крел за структурните реформи и програмата за подкрепа на структурните реформи. Мандата бе да започнат междуинституционални преговори. Те започнаха веднага след това на 11 януари 2017 година. Пред вас говорих за срещите е, от тристранен тип на предишно заседание и мога да ви информирам, че на 8 февруари 2017 година бе постигнато неформално съгласие между преговарящите екипи и съвета. Пакетът е отличен. Парламента успя да включи парламентарния надзор и партньорство, както и участието на регионалните и местни власти, както и прозрачността при прилагането на новата програма. Освен това, направихме така, че принципът на сближаване, економическо, териториално и социално, да бъде включен в новата програма. Преди да пристъпим към гласуване, просто електронно гласуване, искат ли докладчиците да кажат няколко думи? Не, всъщност да, господин Ван Нистелрой. Съвсем накратко за сътрудничеството и вашата дейност като председател на трилозите. Ако погледнете началото на това становище в парламента, ще видите, че подходът бе изключително теоретичен, нямаше връзка с кохезионната политика. След работата, която извършихме в нашата комисия, след преговорите, съвсем ясно е, че партньорството означава не всяка държава членка да работи сама по себе си и да направи структурни промени, а и партньорите от регионите, от градовете да участват активно. Второто важно е признаването на работата на кохезионната политика. До момента. Три четвърти от препоръките по държави са свързани с социално-економическо сближаване и различните видове програми. Този баланс е съвсем ясно изразен сега и се надявам, че с това гласуване, както и гласуването в пленарната зала, да получим един нов инструмент с по-широко действие и по-тясна връзка с колегите, с които работи, много по-широко, отколкото имахме в началото на дебата. С Констанца Крел работихме по тези въпроси и мисля, че прокарахме всичко това. Благодаря на всички, благодаря на докладчиците в Сянка. Надявам се да мине и гласуването, което трябва да започне след мъничко. Благодаря. Преминаваме към гласуване. Днес гласуваме електронно. А, много ви моля да поставите картите си за гласуване. Гласуваме по текста в рамките на междуинституционалните преговори, законодателна процедура, член 69F4 за предложението за регламент на парламента и съвета за създаването на програма за подкрепа на структурните реформи за периода 2017-2020 година. Много дълго наименование. Моля, гласувайте. The FTD and plus one, socialists have plus three, according to this. Okay, I have to interrupt. Трябва да прекъсна гласуването. Може ли да проверите броя на членовете от НП и от социалистите отново? have... Имаме три гласа повече. Няма проблем, казвате. No. Okay. Добре. И така, повторно гласуване, съжалявам. Оборудването не работи явно добре. Миналия път имахме такъв проблем. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването. And, uh, our agreed text... Текстът е прият. 26 за, 9 против. Много ви благодаря. Благодаря на докладчиците. и така приключихме с гласуването, тъй като няма да има друго гласуване днес и сега можем да преминем направо към размяната на мнение с комисар Крецо. Няма да обяснявам защо сте тук. Имахме изваредно заседание с вас скоро, така че ви давам направо думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати, членове на комисията. Добър ден! Както каза нашата председателка, искам да се извиня от самото начало за това, че няма да мога да остана по-дълго или поне толкова, колкото искам. Вчера бе обявено изваредно заседание на колегиума комисари, така че надявам се да ме разберете. Благодаря ви за поканата да присъствам на заседанието. Преди две седмици имахме възможност, както каза председателката, да обсъдим предложението за национални бедствия. И всички установихме колко е важна солидарността и възможността да се предостави помощ на държави, изправени пред такива бедствия, като например земетресението в Италия, както и други природни бедствия. Разбира се, зная, че все още обсъждате това предложение и Бих искала само да добавя, че с удоволствие ще ви предоставя допълнителни пояснения, така, щото работата по тази препуска да напредва бързо. Бързото приключване на тази тема, както и конструктивното сътрудничество помежду ни, са изключително важни, както видяхме в началото на това заседание, текста, който току-що гласувахте, програмата за подкрепа на структурните реформи. Сега това може да стане и с предложението Омнибус. Знаете, като членове на парламента и като членове на настоящата комисия, отдавна искате от нас да упростим законодателството и мисля, че това ще се случи, като ще се запази една стабилна рамка за хората, които работят по места – Обедени сме, че това предложение ще помогне заедно с инвестиционния план, за да може да се стигне до повече региони, да има повече възможности за местни инвестиции. Разчитам на вашето политическо осмотрение, за да запазите духа на този текст и да може максимално бързо той да стигне до бенефициерите. Ще отговоря на въпроси, разбира се, ако имате такива. Днес исках да говоря по три въпроса. Прилагането на кохезионната политика, бъдещето на кохезионната политика и комуникацията, свързана с нея. Нека да засегна тези три елемента, преди да започнем дебата. Що се отнася до прилагането на кохезионната политика? Множество депутати изразиха тревога по забавянето на прилагането. Искам да кажа, че напълно разбирам вашето безпокойство. Политиката за сближаване е основна инвестиционна политика на Съюза. Забавянето й означава забавяне на растежа, на работните места, на строежа на болници, на железници и така нататък. Така че се очакват от нас нови действия особено от тези, които имат нужда от тях най-вече. Затова искам да гарантирам пред вас, както казах и на последното, последното пленарно заседание, е, че тази политика води до резултати. В момента, в който говорим, 180 милиарда евро вече са инвестирани в реалната економика. Има над 3500 проекта, които тъкат в момента във всички региони. И мисля, че това е много сходно с предишния програмен период 2007-2013 година. Има движение, що се отнася до подбор на проекти, изпълнение на проекти. Смятам, че точно това е важното, що се отнася до тази политика. Надявам се тези процеси на подбор на проекти и прилагане да стигнат до плащания, когато държавите членки вече изберат съответните органи за извършване на плащанията. Нужно е да се забърза процеса, разбира се, както посочи господин Ван Нистелрой по време на общия ни дебат, казаха го и мнозина от вас. Ние работим в тясно сътрудничество с всички региони и държави членки, особено нези, къде, при които има проблеми, за да видим как да продължи финансирането през следващия цикъл Имаме усилия за опростяване, което се надяваме да доведе до един успешен старт на програмата. Предишния ми колега Кърстин работи по проект за бъдещето на политиката по сближаване. Очаквам да проведем конструктивна дискусия Смятам, че имаме нужда от силна такава политика за бъдеще. Имаме нужда също така от един ясен сигнал, който да бъде изпратен още сега. Миналата година имаше референдум за Брексит, бе избран Доналд Трамп за президент. Тази година в Нидерландия, във Франция, в Германия ще има интересни парламентарни избори. Трябва да изпратим ясно послание на тези 20 милиона европейци, които са а, безработни, 100 милиона европейци, които са в риск от бедност. И трябва да им кажем, че бъдещето не се крие зад популизма, бъдещето не се крие и в връщането назад във времето. Опитвам се да го казвам винаги. Винаги казвам, че Политиката на Европейския съюз подобрява ежедневието, предоставя възможности за всички. И смятам, че това е истински политическа програма. Обедена съм, че това очакват и гражданите. Нямам се да се преодолеят предизвикателствата, като например новаторство, умения, да се справим с бедността, социалната изолация, климатичните промени – това са предизвикателства пред всички ние и пред всички региони, независимо на какво ниво на развитие са. Това са предизвикателства, за което е нужна политика. Политика, която дава възможност на всички региони да постигнат приоритетите си. Защото не можем да изоставим региони в миналото – Още два задължителни елемента има кохезионната политика. Инвестициите трябва да са в сърцевината на нашия план за промяна и реформи. Нужна е ефикасна, ефективна администрация. Нужни са промени. Трябва да видим как да се подобри и работата по прилагане на политиката. Нужен е баланс между това да се отговаря на новите предизвикателства и растежът работните места и сближаването. Надявам се да имаме неформални срещи по този въпрос, за да може да обсъдим темите, които повдигнах. Утре ще бъда във Варшава на една конференция, организирана от Комитета на регионите ще бъде и на други конференции. Мисля, че това ще са възможности за оформяне на бъдеща политика. Знаете, че дискусиите между заинтересованите страни винаги са необходими, но не са достатъчни, за да се промени курса на историята. Трябва да направим така, че гражданите да ни подкрепят. Последните проучвания показват, че голяма част от нашите граждани не са и чували за кохезионна политика. Длъжни сме да променим този факт. Работим в тясно сътрудничество с а, организации, които се занимават с комуникация. Имаме кампания Моят регион, където включваме местни партньори. Надявам се и вие да излезете с идеи. Знаете, че където и да ходя, посещавам проекти, които оказват а, силно, значение, а, силно въздействие. Ще направим и план за действие през пролета. Знаете, че комуникацията е един от основните ми приоритети. Искам ускоряване прилагането на политиката и подготовка за бъдеще. Радвам се, че ще ме подпомагате. Благодаря ви за вниманието. Thank you. Uh... Благодаря. И сега ще започнем с първи кръг въпроси въпроси и коментари от координаторите. Господин Ван Нистелрой. Thank you, thank you very much. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисаря за това, че е тук, че ни дава възможност да изложим своите мисли. Бяхте конкретна. Повторихте предложението си за план за действие за сферата на комуникацията. Това е много важно, особено днес, да покажем какво вършим. Това не е общ дебат, това е дебат, който тече в нашите региони, в нашите градове и смятам, че много граждани в Европа искат да говорят по този въпрос. Искат да разкажат своята история, да направят е, нещо повече, особено в период на популизъм. Радвам се също така, че говорихте за бъдещето Очаква се бяла книга на Европейската комисия. Тя ще бъде за бъдещето на Европа. Все повече имаме нужда от сближаване, структурна политика. И трябва да надскочим себе си. Защото какво правим в момента? Не гледаме напред, а се взираме надолу. Това е един от основните инструменти да се задържи Европа заедно, защото вече имаме Европа на, многи, на много скорости, на по-висока скорост, на по-ниска скорост. И ако приемем общ план, както иска комисията на Юнкер, то тогава задължително имаме нужда от кохезионната политика като основа. Сега имаме много инструменти за сближаване, не само програмата за подкрепа на структурните реформи, но и реформираната кохезионна политика, например условията екс-анте или бюджетиране, основано на постижения. Това е фундаментално за цяла Европа. И е съчетано с това, което постигнахме по интелигентната специализация. Не става дума само за строене на пътища, строене на училища, става дума за свързване на водещите проекти. Но може да има водещи само когато има втори, трети, пети в класацията. Не може всички да са двигатели или локомотиви на прогреса. Нужен е един подход отдолу нагоре, който е сходен с плана ни за економика, ръководена от знанието. И това вече ще доведе до една Европа в следващите 20 години, която ще бъде различна. Важни са хората. Това, което каза комисаря днес, мога да кажа да, трябва да се замислим как да бъдем по-видими, чисто политически, в дебатите с комисаря, с другите колеги и да покажем, че сближаването, кохезията е от основ... една от основните цели на Европа след 2020 година. 27 държави. Така че това е правилният дух за дебата. Благодаря. Uh, Господин Коцолино. Грация, комисарио. Благодаря. ha definito cooperazione rafforzata. Засилено сътрудничество между парламента и комисията и най-вече най-вече мисля, че е дошло времето да включим и основните действащи лица в политиката. На един от основните избори, които трябва да направим и като Европейска комисия, и като парламент, благодарение на един форум от юни, да участват е, главните лица, т.е. да не се затваряме ние тук в Брюксел да говорим, а да имаме положителни връзки, диалог с градовете, общините, организациите, е, доброволческия сектор, т.е. да имаме капацитет да изслушваме е, гражданското общество в Европа. Т.е. от тази кохезионна политика още от първите редове, от първите си думи, е, когато говорим за реформата, да превърнем в един инструмент за социална комуникация и общуване. Смятам, че това е основното, по което трябва да говорим и трябва да намерим общи инструменти, за да имаме максимално участие на всички е, сили, на всички източници и след това да се изгради тази политика на сближаване. Втората тема е следната. Ако изберем идеята за подсилване на новаторството, е добре да подсилим самата идея за кохезията като политика през едните години, защото оттам вече започва бюджета, ресурсите, които ще използваме, но така или иначе на първо място трябва да сложим приоритет на тази линия – Една линия, която отива до дъното на нашата политика. Една политика, която ще прилагаме през едните години. Смятам, че това е подхода. Трябва да дадем положителен а, отговор. Ние сме различни, има различни мнения сред нас, а, между държавите, а, местните общности. Така или иначе, обаче, трябва да изпратим едно послание, един сигнал на Европа, че започвайки реформата на тази политика, ние всъщност искаме да я подсилим и да я защитим. Знаем, че това е един от малките инструменти, малко то инструменти, с които разполагаме, където има инвестиции, където има развитие, където има растеж в Европа. Също така искаме да развържем някои възли. Набързо ще цитирам само два. Защото за мен е очевидно, че след 8 години, 9 години криза зад гърба си вече, има някои елементи, е, по които не трябва да се намери дефинитивно решение. Връзката между кохезионната политика или започването на публични инвестиции или подновяването и економическото управление, т.е. всички тези програми, които оздравяват отделните държави какъв тип отношения има между тези политики или програми. Защото много често, без напълно да разбираме, а, знаете, много се пише по тази тема, та, докато прилагаме политики за оздравяване, за свиване, за бюджетни съкрещения, за затягане на политиката, тогава много трудно политиката за кохезия а, се прилага и някак си създава се все повече дистанция. Кохезионната политика иска да намали тази дистанция понякога тази политика по хигезия е била единствената за сближаване. И за това е хубаво да има изясняване о началото на тази нова политика за кохезия е всъщност новото политическо-економическо управление на Съюза. Нещо друго, което започва с този нов парламент и тази нова комисия, е отношението между плата, плана за инвестиции на Юнкер – и финансовите инструменти на политиката за кохезия. Това е друг голям въпрос. В началото на дискусията ще задам такъв въпрос. Ако това е избора, тогава какво означава този избор? А, какво ще означава той за политиката за кохезия? Какво ще означава той от гледна точка на плана Юнкер? Конкретно, какво означава това? Какво носи? Какво задейства? Що се отнася до финансовите инструменти? И накрая, Една друга голяма тема, по която ние често говорим. Говорим за тези 20 милиона млади и безработни, предимно млади, и как кохезионната политика да говори за тях и да се грижи за тях. Аз си спомням, че при предишния мандат направихме един проект с региони в преход. Опитахме се да разширим регионите, които да бъдат включени в политиката за кохезия. Тоест, включихме повече региони в тази политика. Много се обсъжда това помежду ни, но според мен това беше решаващо действие, защото създахме алианс около тази политика, един съюз около тази политика. И според мен това бе нещо много положително. Смятам, че трябва да направим нещо сходно сега, що се отнася до бъдещото поколение, т.е. младите европейци. Темата е как кохезионната политика се превръща в най-големия съюзник на бъдещите поколения. Един инструмент, който да е в служба на тези млади поколения и да може техният талант да бъде използван от Европа. Това е един огромен социален феномен. Това ще разреши, според мен, и един друг въпрос, свързан с тема, по която често говорим как комуникираме тази политика. Нещо парадоксално. Често се правят изключително важни неща, взимат се важни решения и някой град, някоя община, може би се променя, използвайки общностните средства. Може би е дошъл моментът да сложим акцент върху това. Не е толкова като пропаганда, някои ще го нарекат, но не, как изграждаме политики, които дават възможност гражданите да се чувстват главни лица на тази политика. Това могат да бъдат само част от аспектите а, в отношенията ни и диалога ни за преразглеждането на тази политика. Благодаря. Thank you very much, Ms. Tomasic. The floor is yours. Благодаря. Господин Томашич, благодаря. Много скоро много кратко ще говоря. U državama članicama imate određenu svotu novca u različitim fondovima, a do vas je kako ćete doći do tih novaca. Ja Ние разполагаме с пари в различни фондове и е, вие трябва да сте наясно как могат да се получат тези пари. Не е справедливо да се казва, че има твърде много злоупотреби средни има случаи, в които хора са се отказали, защото не е имало достатъчно информация. Трябва да има начин средствата да се ползват по прост и лесен, ясен начин. Трябва да се намери начин именно това да се постигне, защото има пък други хора, които успяват лесно да се доберат до парите и се възползват от подобно положение. Надявам се, че комисията ще може да въведе прозрачност от начало до края, защото това е единствения начин да се предотвратят подобни измами. Хвала лепо, госпожо председнице. Благодаря. Добре дошла на госпожа комисаря. Искам да задам един кратък въпрос и малко коментари. Ние всички искаме политиката на сближаване да продължава и да дава добри резултати. Това казахте и вие в уводните си думи, че сте готови да подкрепите, че искате да направите всичко възможно кохезионната политика да продължава и да може да се покаже по какъв начин Европа подкрепя солидарността. Обеден съм, че в следващите няколко месеца или години ще има много опити да се намалят средствата по кохезионната политика. Това евентуално може да се свързва с новата концепция за Европейския съюз, където да бъде по-намалена ролята на регионите и градовете. Знам, че днес в 5 имате заседание и темата ще е бъдещето на Европейския съюз. Затова, може би, и вашия отговор ще бъде много по-точен след това. Но все пак въпросът е какво смятат хората от комисията за ролята на регионите, местните власти, всички структури, които са необходими, за да бъде кохезионната политика от добро качество, за да се разходват парите по правилен начин, защото е, тези средства всъщност минават през е, регионите и градовете, не се разпределят е, централно. Как виждате и бъдещето на градовете и регионите? Какво счита комисията на Юнкер по този въпрос? Следващият оратор. Благодаря. Госпожо председател, госпожо комисар, Комисията за регионална политика на Европейския парламент в огромното си большинство има желание да има добра подкрепа за кохезионната политика, тя да бъде по-ефективна, за да се намаляват неравнопоставеността и социална и регионална. Статистиката вече показва, че обаче разликите се е, увеличават. В Европейската комисия има голяма воля е, кохезионната политика да бъде по-силна, но има проблеми с финансирането. Средствата всъщност вместо да се увеличават, се намаляват. Пренасочват се към други нужди. И въпросът ми е следният. Примерно, е, защо средствата за бежанците трябва да взема, бъдат взимани от фондовете за кохезионна политика, а не от другаде? Втори въпрос за Гърция. Парламента и съвета са постигнали споразумения за определени цели за презаселване. И сега е задължение на страните членки да изпълняват тези решения но тази програма, тези цели се изпълняват в рамките на 5%. Италия, Гърция трябва да проявяват много по-голяма солидарност. Как може да упражни комисията натиск на страни, страните членки, така че солидарността да не си остава само дума на хартия? Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на госпожа комисара за това, че е тук и отговаря на въпроси. Споделям напълно вашите гледаща за кохезионната политика като цяло. Тя определено е символ на европейската интеграция, но тя е и начина да се покаже съвсем директно какво означава солидарност. Гражданите виждат на място – тя допринася и за равнопоставеност. Въпросът ми е. Сега се разглеждат предложението Обнибус в много парламентарни комисии. Как ще се развива кохезионната политика в бъдеще, ако няма ограничения за прехвърляне на средствата от социалния фонд и регионалния фонд към фонда за стратегически инвестиции? Там целите са напълно различни указанията, наредбите са напълно различни. Как е, ще се постигнат резултати по кохезионната политика? Как може да се постигнат партньорства, да речем, в е, борбата за справяне с климатичните промени? Говорихте за заетост, е, за работни места, но като виждаме какво се случва с фонда за, за стратегически инвестиции, само 4% от този фонд отиват за социална инфраструктура. А в кохезионната и регионалната политика именно такива цели се поставят. Затова искам да ви запитам как виждате кохезионната политика по принцип – от една страна и като финансиране от друга страна. Как може то да се запази, след като има неограничена възможност да се прехвърлят средства от е, кохезионната политика в фонда за стратегически инвестиции? Още един въпрос. Говорихме много за етапа след 2020. Може ли да кажете нещо повече за това, за съобщението, с което ще излезете за макроусловията? Ние сме доста критични към тях като представители на партията на зелените. А също, какво се случва в комисията по схемата за общи преференции? а също и използването на брутния вътрешен продукт като индикатор за разпределение на средствата. Смятате ли, че това е справедлив индикатор? Ще има ли други показатели? Благодаря. Госпожо комисар, на 30 юни Европейската комисия разпространи едно съобщение съвета и парламента, където в подробности се говори за техническите корекции, за да може е, да се спасят е, засегнатите от кризата държави. Италия има право на милиард и 600 милиона. Пример, давам с Италия. Те трябва да отидат за мерки за безработицата сред младите, мигрантите, инвестиции, финансови инструменти, синергия между плана Юнкер и структурните фондове. Вие по време на своето посещение в Италия казахте, че около 200 милиона от този милиард и 600 милиона са заделени от италианското правителство за земетресението и възстановяването след него. Може ли да потвърдите, че преговорите и с италианското и с други правителства продължават да текат. Говоря за тези правителства, които получават допълнителни средства в рамките на тази техническа корекция. Тоест, исках да разбера дали е коректна тази информация и искам да разбера какъв е маржа за маневриране, що се отнася до този милиард, милиард и 600 милиона. Доколко държавите могат да използват парите за нещо друго и в случая с Италия, може ли Италия да използва повече средства от тези 200 милиона за възстановяването след земетресението и дали тези корекции са обект или субект на съфинансиране. Тъй като не разбрахме точно, важни са публичните инвестиции по време на криза и тези, специално тези, както е решил Европейския парламент, след резолюция, с мнозинство приета, трябва да бъдат е, извадени от дефицита на държавите. Благодаря. Благодаря. Господин Мира, последен въпрос. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Много внимателно изслушах е, вашето изказване и не съм убеден, защото вие е, винаги, за съжаление, си оставате на една и съща позиция. В никакъв момент по време на изказването си не показахте желание да поставите под въпрос политиката на Европейския съюз. вие се опитвате да натиснете петала до тенакиите и да натискате и клаксона същевременно. Но не слушате гласа на хората на тези 20 милиона безработни или гласа на французите, които всичките са жертва на политиката на Европейския съюз с директивата за командированите работници, с масивното изнасяне на производство извън Европа. Примерно Лопол в е, моя избирателен район се премести в Польша, защото там може да експлуатира работниците с по-малко разходи благодарение на европейското законодателство. И вие вместо да поставите под въпрос тези неща и е, действието на пазара, какво казвате? Чух ви какво говорите, критикувахте е, гласуването на Обединеното кралство за Брексит, ама това си е техен избор. Е, критикувате избора в, е, в Штатите и това си е техен е, въпрос. И аз лично се гордея с това, че съм популист, защото в думата популизъм се съдържа и корена за думата народ. И популист, популистките движения всъщност спечелиха огромен процент в изборите. Референдумът получи много сериозна подкрепа. В Унгария, примерно, там също има сериозен брой гласували против емигрантите. Нека да не забравяме и какви са тенденциите за бъдещите избори в Франция, Холандия и Германия. Така че бъдете готова за следващи сътресения. И вие вместо да си зададете въпрос е, за всички тези неща, ще излизате с е, съобщения, е, за да може всяка политика, да речем, да включва в себе си идеята за посрещане на бежанците. Мисля, че следващия път просто ще бъдете пометени. И особено ако не поставите под въпрос това, което върши в момента. Сега, доколкото чух, вие не задавахте въпрос, само направихте една декларация. Не мисля, че трябва в тази посока да водиме дискусията. Благодаря за въпросите, благодаря и за изявленията. За това давам думата сега и за отговор на госпожа комисаря. Благодаря, благодаря за всички изказвания. За мен е изключително интересно да чуя вашите становища. За мен този дебат с парламента е необходим. Господин Ван Рой, зададе въпрос. Да, аз мисля, че ние продължаваме с една и съща грешка – В парламента не говорим достатъчно за популизъм, поне в парламента, когато аз бях тук, не говорихме достатъчно. Не давахме обаче и достатъчно информация за това какво правеше европейските политики. Считахме, че то се вижда достатъчно. Ние не се борихме за това да го показваме. И именно сега считам, че моята роля и основен приоритет за тази година е да работим по въпроса за комуникациите. Как да съобщаваме какво правим. Е, колегата Микалос Моедас, който отговаря за научни изследвания и модернизация. Той в, беше през лятото в Манчестър. Е, беше ми казал, че ще се говори там в университета. Е, съгласувах с моите колеги от Генерална дирекция Регио. И е, установихме, че този университет е получил 250 милиона от е, европейските фондове и дадох тази информация на господин Моедас. Той, е, когато е посъдил там и не е видял нищо, което да показва, че там са влезли европейски средства, е попитал е, ректора и кмета в такъв смисъл и е, всъщност те са казали, че не им се разрешава да вдигнат английския, е, е европейския флаг. Коментари извън микрофона има в залата и става дума не само за това, че кмета се възползва от всичко добро, което носи Европейския съюз, но и няма достатъчно комуникации. Ние можем да се възползваме и от програмите за техническа помощ. Там има сериозни средства за дейности, свързани с комуникациите но аз лично, честно да ви кажа, не съм убедена, че подобни дейности имат сериозно отражение. Как да се промени възприятието на гражданите за кохезионната политика? За мен това трябва да е общо усилие. Да се направи така, че политиците от всички нива да излизат с информация за положителното въздействие на кохезионната политика върху гражданите, защото ние в комисията разполагаме с цялата картина. Аз днеска бях и в комисията Конт там. Дискутирахме предимно нивото на грешката, но когато има една страна 5% неосвоени средства, това означава, че е освоила 95%. Така че е, политическият дебат а, е, трябва да се води също и с хората от сметната палата. Когато те излизат само с а, е, лоши оценки, трябва да е ясно, че политиката е много сложна, много комплексна и освен това е изключително важна. Питахте за политиките след 2020. Аз също съм си поставила тази цел. Е, така отговарям и на господин Ван е, Нистелро и господин Авчур Яковчич. Е, започнахме вече дискусиите и за мен е очевидно, че Европа трябва да се изгражда съвместно с политика за всички региони. Един немски журналист ме запита – бюджетът, ще, ако ще се намалява, защо не приемам решение той да отива само за бедните региони. Но за мен това е неправилен сигнал. Кохезионната политика изначално е предвидена за всички е, региони. И не бива да ги делим на бедни и богати. Богатите райони също трябва да бъдат подпомогнати да, да пазват е, стандарта си. Та, Вие също гласувахте е, за реформирана политика по сближаването, е, включително е, ексанте условията. Мисля, че това са силни моменти е, интелигентната специализация също се разглеждаше на една конференция в Хелсинки и смятам, че нашата политика е абсолютно необходим инструмент за, за трансформации и е, също за създаване на възможности за всички граждани навсякъде. Много съжалявам, че мнозина от нас не се възползват от данните по кохезионната политика. Примерно колко работни места са създадени миналата година, колко млади хора имат работа благодарение на проекти по европейските фондове. Никой не бива да бъде изоставен Чух вашия призив за това да има засилено социално измерение, да се подобри социалния стълб. Да, за мен това е изключително важно. Изключително важно е и сътрудничеството между регионите. Да, факт е, че регионите не са еднакви не са и това, което са били преди е, няколко години. Е, едно е да се използва фонда за регионално развитие в Нидерландия, друго е да се използва той в България. Затова е много важно да казваме нещата съвсем открито, да се приемат тези факти като факти от живота. Не, никой да не се обижда. Очевидно, по исторически причини има различия, разминавания. Ако историята вървеше с еднакви темпове, всичко щеше да е еднакво от самото начало. Господин Пицелино, с удоволствие участвах в срещата в Неапол. Много региони бяха представени, включително изоставащи и такива. Италия е стара страна членка, т.е. проблемите не са само с новите, но и с старите страни членки. В Гърция също работихме много по кризата. Моето послание в Италия беше достатъчно ясно и аз ще повторя отново. Повече от всякога ни е необходима кохезионната политика. Не е сега момента да заставаме зад статуквото. Да, политиката трябва да бъде реформирана. Тя не е била променена в последните 25 години – и ако искаме да упростим живота на хората, това, което коментира и госпожа Томашич, процесът е твърде дълъг, твърде бюрократичен, но наш дълг е да го проведем. Убедени сме, че трябва да има реформа, Кохезионната политика е най-видимата политика, най-много се отразява върху живота на гражданите. Тя е свързана с управителите на регионите, с е, кметите, е, кметовете, с местните власти, обсъждан с колегите комисари и всички са на мнение, че тя трябва да остане. Дискутирахме това и с господин Катайнен и с други колеги. Изключително важно е кохезионната политика да бъде опростена – Този въпрос се разглежда в различни законодателни предложения на комисията, включително в предложенията за омнибус и многогодишната финансова рамка. Искахме ясно да очертаем къде могат да бъдат разумните промени, без да се създава правна несигурност за съответните власти. В такъв смисъл не става дума просто да се опрости сегашния период, процес и период, а да се търси начини да се ускори е, целият процес на опростяване. До 2020 е, трябва вече да отправиме поглед и по-нататък. Примерно да има един опростен е, кръг от правила за всички фондове. Е, за мен това е изключително важно. Това е най-голямата пречка за управляващите органи, просто защото разпоредбите са много различни. Защо FC има толкова прости правила, а другите са толкова сложни? Така че идеята ми е да се създаде един набор от еднакви правила за всички фондове, да преговаряме, да видим как ще се развие дебата и вътре в парламента, и в комисията, и с хората на място – да видим те как виждат нещата. Фонда за стратегически инвестиции. Той не ни е конкурент. Става дума за допълващи се суми, да се види как могат бенефициерите да се възползват от различни източници на финансиране. Има някои примери. Трудно е да се осмисли как точно ще действат нещата. Е, има не винаги географска възможност да се споделят тези е, средства. В някои страни членки няма пък, примерно, банка, която може да поеме риска на използването на стратегическите фондове. Говориме с експерти, с е, съветници, е, включително и за създаване на център за съвети. Има толкова много инструменти, но от страните членки не получаваме е, запитвания. 30 хиляди души има на място. Има някои страни, които работят отлично с е, обществените поръчки, да речем. Има други, които не се справят толкова добре. Само, че е, трябва да има заявка, търсена от е, регионите, от страните членки, за да може да се работи. Госпожо Томашич, определено съм съгласна с вас. Изключително важно е да има опростяване. И, както казах, с предложението Омнибус правиме точно това. Очакваме сега парламента да гласува по нашето предложение – и се надяваме, че това ще има директно въздействие върху живота на хората. Защото for... с а, това предложение няма нужда да се дава всяка фактура за ток за всяко нещо, а, ще има възможност много по-глобално, по-надалече да се стига това е, което искаме да постигнем и след 2020. Господин Якович, говорихте за солидарност. Няма никакви тайна. Тази политика цели именно това. И всички са наясно. Предизвикателствата са много. Не отправям обвинения към никого. Само казвам, че има реалности, с които трябва, пред които трябва да се изправим. Брексит, миграцията, предизвикателства към сигурността, външна, вътрешна. Аз лично искам да се боря за това регионите, местните власти да бъдат е, чути по-добре, защото те знаят какво работи успешно. Е, и за периода 14-20 5% от средствата се управляват директно от общините. Аз лично смятам, че 20% от фонда за регионално развитие трябва да бъдат управлявани по този начин. Това е голяма отговорност, но и израз на доверие. Да има проекти, които отговарят на нуждите на хората. регионите, общините трябва да имат и среща на върха. Знаете, че аз се срещам с представители на властите в столиците, но тогава поставаме и въпроса за малките средни е, градове. Е, господин Хоган, се надявам, че ще излезе с някаква програма по линията за градско развитие, защото често проблемите са споделени. И фондовете за развитие на земеделските региони трябва да помагат за стабилността на Европа, защото за мен има противоречие. Инвестираме твърде много, създаваме концентрация, а забравяме селските райони. Things this we should avoid, and I had this discussion with Phil Hogan that, in my view, the agriculture. Дори е, смятам, че фондовете за замеделие трябва да се използват за развитието на селските райони, за използването на интернет в тези райони. Това ще подпомагне економическата дейност. А тези фондове да не се използват само за субсидии на селско-стопански производители. Това е мое мнение, за това трябва да работим заедно, да установим взаимодействие между всички. Конкретно по регионите, смятам, че до сега няма достатъчно консенсус за БВП на глава от населението, но има различни варианти за класификациите на районите с ОИСР и Европейския институт има работа по този въпрос. ОИСР показва, направи предложение за показател за благосъстояние което всъщност е комплексен показател между различни фактори, като БВП на глава от населението, например, но за мен това е основното нещо. Не можем да въведем съвсем различни други нови показатели, като ниво на щастливост и така нататък, защото човек може да е много беден и много щастлив, каквито са хората в Куба, например. Uh, GDP per capita така че БВП на глава от населението и качеството на живот трябва да останат основни показатели. Отворена съм за дискусия, за това да видим как можем да разглеждаме регионите, да говорим за по-слабо развитите региони, регионите в преход, развити региони на базата БВП на глава от населението. Можем да въведем и други показатели, като например слабо населени региони, изоставащи региони в сравнение с, с други. Господин Пападамонис. Монис. познавам твърдата ви позиция в защита на, на кохизионната позиция. Трябва да ви кажа, Евхаристо, благодаря. Знаете по-добре от мен, че не е, размера на фондовете е най-важен, а и административния капацитет. И във връзка с това, работим заедно с гръцките власти, за да засилим административния капацитет. По солидарността споделя мнението ви, че трябва да я покажем и в, в, в, те, в на областта на презаселването, нещо, което за сега, за жалост, не се случва но не бива да забравяме, че е, само даваме възможност на държавите членки да се използват фондовете. Това е, е една възможност, но не е задължително. За сега им, имаме използване само на фонда за миграция, АМИФ. Италия помисли промяна за е, периода за програмата 2007-2013 година за закупуване на два плавателни съда. И всяка седмица виждаме, че тези два кораба са, спасяват стотици животи по бреговете на Италия. Освен това, Италия успя и да задели средства за миграцията. Така че помощта за миграция не е, беше на, за сметка на кохезионната политика. но кохезионната политика може да помогне, ако държава членка има нужда от такава помощ при приемане и интегриране на лицата, различни убежища. Това може да стане с помощ за болници, детски градини. Социалния фонд може да се използва за езикови курсове. Но в областта на презаселването трябва да бъдем честни. Моята страна, например, има желание да приеме мигранти, но те не искат да ходят там. Румъния се опитва да помага по друг начин, с участие в Frontex, например, и в други инструменти. Люксембург. Те и в Люксембург мигрантите не искат да ходят. Така че трябва да показваме солидарност, но тя да е съобразена с действителността. И ако има държави членки като Германия, Италия, Гърция, понасят по-голям миграционен натиск, то другите държави трябва да са солидарни и да им помагат. Така че много ме притеснява разделението от гледна точка на миграцията. Това е важен въпрос и това послание ще отнеса и във Варшава, че всички държави трябва да проявят солидарност, защото не можем постоянно да виним Европейския съюз и да оставяме голямата тежест върху страни като Гърция поради географското им местоположение. Много е важно да проявим солидарност. Готови сме да правим промени в програмите, ако такива се налагат. Други държави членки не се налага да въвеждат промени в програмите. В Германия има прекрасни проекти, в Берлин, например, в Лайпциг, в Дрезден. Дори в предградия на Париж се правят прекрасни неща за мигрантите. трябва да избягваме едно нещо и това е сегрегацията, която ще се превърне в атомна бомба за бъдещите поколения. Така че Знаете, че въведохме промяна в оперативната програма – е, ще има приемни центрове в Моленбек и в Андерлехт за Брюксел. Е, направихме промяна в оперативната програма, за да може да се подпомагат е, мигран... да се помага на мигрантите. Доклада за предварителните условия, Ексанта условията, ще е готов в края на март. В момента се разглеждат допълнителни статистики. Приветствам всички коментари, но за нас БВП остава основния показател. Не знам дали покрих всичко казано. Госпожо Вана, в момента обмисляме един набор от правила за фондовете. Партньорствата са нещо много важно, социалното измерение също. В Омнивус бус предлагаме да се прави по-лесна комбинация между EFSI и европейските структурни инвестиционни фондове. Надяваме се, че парламента ще одобри предложението Омнибус, защото смятаме, че това ще е от полза за цялостните инвестиции и възможността за съчетаване на тези два фонда е, ще се решава от е, вземащите решения в областта на политиката за сближаване нищо няма да се налага. Относно техническата корекция за Италия. Милиард и 600 хиляди, прави бяхте в цифрата си. И италианските власти трябва да вземат суверенното е, и 600 хиляди милиард и 600 милиона, извинете. А, италианските власти са тези, които трябва да вземат суверенното решение как ще ги използват. И ако властите решат да предоставят 200 милиона за регионите, добре. Ние поискахме информация как точно ще се разпределят тези средства През декември месец предоставихме, месец предоставихме 30 милиона авансово плащане по фонд Солидарност, а сега очакваме и оценката на регионите, за да знаем колко може да се покрие. Освен това, Искаме, освен по фонд Солидарност, останалите необходими средства да се покрият от фонда за регионално развитие. И тези средства се предоставят, защото действителността е по-тежка от прогнозите. Така че предоставяме тези средства, не сме ние тези, които ще решават как ще се разходват те, ако искат да се използват за безработица, за миграция, сериозен проблем за Италия, също така за земетресението, за възстановяване. Това е решение на италианските власти. 20, 200 милиона ще се предоставят на засегнатите региони, но за сега не знаем точно как ще получат регионите тези средства и за какво. Thank you very much, and, and for the last, uh, the last uh, uh, comment, as I... И по последния коментар. Не искам никого да критикувам. Не ме разбирайте погрешно. Но трябва да подчертаем, че всичко се е променя, трябва да се справяме с промените. Гражданите имат по-високи очаквания, трябва да говорим за добавената стойност на инвестициите ни. И съм убедена, че ако се върнете в регионите си, ще откриете много неща, които са благодарение на Европейския съюз. И да, много хора гласуват против Европейския съюз, но а, възстановяването на мините на мини в определени региони се прави благодарение на европейски средства и европейски фондове. Така че всеки политик, разбира се, играе картите си както иска, но в действителност Кохезионния фонд е създаден за да запълни една празнина и той го прави. Тази година ще честваме 60 годишнината от Рим, договор, Римския договор. Може би е добре да видим как бяха нещата преди 60 години и как изглеждат сега. Ясно е, че за новите държави членки разширяването е огромно постижение. Може би не всички ще се съгласите, но мисля, че толкова много години инвестиции и растеж, това е един уникален проект за цялата планета и ние трябва да се обединим зад него, трябва да се борим за Европа, за да остане тя цяла. И така се връщам до първи оратор. Благодаря ви. Председателката, благодаря госпожо комисар. Не мисля, че ще имаме време за останалите седем въпроса в рамките на една минута и за отговорите. Ще ви помоля за една услуга. Ако колегите от комисията Реги могат да ни изпратят писменно отговорите си, ние ще ви ги препратим и ще можете ли да отговорите? Комисар, комисар Крецо, готова съм и да се върна. Съгласна можем да организираме и извънредно заседание за обсъждане на кохезионната политика за бъдещето и за да чуем различни становища, още въпроси и да чуем още и от вас. Благодаря ви много. Желаем ви успешно заседание днес, на което ще обсъждате Бялата книга. Предполагам, че ще има въпроси, ще ги изпратим на комисаря и благодаря ви за разбирането. Okay. Yes, through written, yeah. Thank okay. you very much once again. Thank All the best. Thank you. Take care. Bye. Uh, now we continue with the next point of our agenda. This Продължаваме с следващата точка в дневния ред. Размяна на мнения с съвета на европейските общини и региони. Този съвет е създаден през 1951 година. Това е обединяваща организация. 16 членски, 60 организации от 41 държави членки и е, говорим е, и представляваме 150 000 местни организации. Е, този съвет е, разглежда всички политики на Европейския съюз с ефект в е, общините и регионите и освен това предоставя форум за дебат между местни и регионални власти и националните представителни сдружения. Имахме шанс да обсъдим въпроса с съвета през декември 2015 година. Сега ще обсъдим бъдещата работа на съвета с госпожа Карола Гюнерсон, кмет на град в Швеция и говорител на съвета на е, Европейските общини и региони за кохесионната политика, така че не променяме темата. Давам думата на госпожа Гюнарсон след което членовете на комисията ще имат възможност за въпроси. С начало координатори. Заповядайте. Thank you very much. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми дами и господа. Както ме представи председателката. Казвам се е, госпо... Гюнарсон и съм член на Солан, град в Швеция. Освен това съм говорител на съвета на европейските общини и региони за кохезионната политика. И съм в тази си роля от години. За мен е голямо удоволствие да бъда днес тук за размяна на мнения за отличната кохезионна политика – да говорим за резултатите на терен, терен и за бъдещето, което още е неясно. Както казахте, госпожо председател, Съвета на Европейските общини и региони е обединяваща организация за местни и регионални правителства, където се събират националните сдружения. По този начин всички териториални нива са представлявани. Говорим за местни, междинни и регионални нива. Днес кохезионната политика е, е подложена на, изписание, на, на, на изпитания по много фронтове. А, миграция, Брексит, засилването на популистските партии в цяла Европа хвърлят съмнение по бъдещата насока на Европейския съюз и добавената стойност от него за гражданите на Европа. В тези времена на несигурност за ангажираността с териториалния баланс и регионалната политика е по-важна от всякога. Тук съм съгласна с казаното от госпожа комисария за значението на кохезионната политика. Именно чрез тази политика градовете усещат Европа. Държавните институции, университети, гражданското общество и организациите в нашите общини и региони по този начин могат заедно да се развиват и да растат. Европейската политика по сближаване е инструмент, който показва на гражданите, че Европа се интересува от тях. Това е инструмент за преодоляване на предизвикателствата по един координиран начин. Съгласни сме с този основен принцип, но същевременно си даваме сметка, че настоящия вид на тази политика не отговаря напълно на бъдещите ни нужди. Тази политика за бъдеще трябва да е подходящ инструмент за справяне на проблемите на хората в, в общините и в ежедневния им живот. Съвета на европейските общини и региони е, започва да обмисля как може да се е, гарантира запазването на тази политика, а и най-ефикасното и прилагане, като се целят най-нуждаещите се области. Нашата цел е в идните месеци да направим ключове препоръки от гледна точка на местните и регионални правителства за политиката за сближаване за периода след 2020 година. Ще споделя пет елемента, които са гледна точка на хората, управляващи кохезионната политика на терен ежедневно. Това са мнения на местни и регионални правителства. Първо смятаме, че Европа се нуждае от нова стратегия за периода за лет 2020 година. Такава една стратегия може да се основава на целите, заложени за 2030 година в някои от политиките на Европейския съюз и в международните споразумения, подписани от Европейския съюз наскоро целите за устойчиво развитие, местообитания, например, също така споразумението от Париж. Това ще оформи насоката на кохезионната политика и също така приоритетите на национално ниво. Освен това, така ще се запази европейския дух за солидарност и обединеност при постигане на общите ни цели. Второ, бъдещата кохезионна политика трябва да е една приобщаваща политика. Тоест да е създадена за всички територии. Както най-развитите, така и в най-тежко положение. В регионите, където няма достатъчно инфраструктура, които не са толкова иновативни, където младото население напуска регионите, които са не толкова атрактивни за частния сектор. Тази политика трябва да се разработи отдолу нагоре, като се тръгне от местния регионален опит, като се вземат предвид потребностите на хората, на спецификите на градовете и териториите. По този начин ще се създаде добро обществено пространство за всички. Политиката също така трябва да се отнася за всички партньори защото по-настоящем принципа за партньорство не се прилага добре навсякъде. Особено в периода за създаване на споразуменията за партньорство по оперативните програми. Това става ясно от нашите проучвания. Много често срещите за консултация са нередовни. Ефикасното прилагане на кохезионната политика трябва да се прави с, разли... с сътрудничество между различните нива на, поли... на... на управление. Ето за това тази политика трябва да е по-достъпна за местните власти, да е по-близо до тях. За тази цел трябва да се засилят централните местни работни партньорства. Говорим за програмен период, за изпълнение, за оценка, за мониторинг. Това са все етапи от живота на политиките. Бъдещето на кохезионната политика трябва да включва местното ниво в по-висока степен, отколкото сега. Не само при подбора на проектите, но и при избора на инвестиционни приоритети. Елементите в настоящия етичен кодекс в принципа за партньорство трябва да станат основни за бъдещата програма и трябва да са заложени в регламента, а да не са изведени в отделен етичен кодекс, който, което води до въпроси, свързани с правния статут на този документ. Освен това, кохезионната политика трябва да се съсредоточи върху подход ориентиран към мястото и интегрирано териториално развитие. Тези интегрирани подходи дават възможност за изграждане на мултисекторни стратегии, основани на подрегионални бюджети, което да позволи по-добро участие на местните власти и заинтересовани страни. Нуждаем се от важни инструменти, за да разработим вземането на решение в по места. Също така, интегрирането на териториални инвестиции и местно развитие, водено от общността, са отлични инструменти за начало на този процес. Но от нашите проучвания става ясно, че възприемането и прилагането на тези принципи, особено за воденото от общността местно развитие, не е достатъчно. Трябва да засилим тези възможности за местните и регионалните власти, независимо какви са те, дори и управляващите органи да изпитват боязъм относно отговорността, която е, върви на ръка на ръка с управлението на фондовете. Трябва да кажем обаче, че е трудно понякога да се е, вземе, да се започне такъв подход, да понякога е рисковано, тъй като има различни рискове, различни подходи към различните фондове. Следователно смятаме, че Европейския съюз може би ще трябва да приеме един набор от правила за пете фонда. Така ще се гарантира по-голямо доверие и правна сигурност. Ще има единен процес за подаване на заявления, управление и отчетност за всички фондове. На четвърто място, кохезионната политика трябва да бъде упростена. Така ще се стимулират местните органи на властта да използват напълно европейските средства и то по-добре, отколкото по-настоящем. Нужна е една политика, която да е четивна и мобилизираща за всички по места. Не би трябвало текста да е прекалено сложен, що се отнася и до администриране, и до контрол. Например, Оценката на въздействието на Европейската комисия казва, че благодарение на економиката в кръг 443 милиона тона парникови газове могат да бъдат избегнати. 180 хиляди работни места могат да бъдат разкрити до 2023 година. Органите на местното самоуправление са за и защо биха били против? Проблемът е, че имат нужда от достъп достъп до необходимите ресурси, за да може е, този амбициозен, този амбициозен план да се превърне в реалност. Средства има, местните органи на властта искат да имат достъп до тях. Но градовете с по-малък капацитет много често срещат прекалено много трудности, а, когато искат да имат достъп. Намаляването на бюрократичната тежест, упростяването са изключително важно. Има различни а, ревизионни механизми а, и контролни механизми при някои от държавите. И нашите членове обсъждат този въпрос. Също така, нужно е изграждане на капацитет на институциите във всички държави членки. Управляващите органи трябва да се възползват повече от тематичната цел техническо подпомагане – Не трябва тази помощ да е само за националните органи и за управляващите органи. Тя трябва да бъде и за бенефициарите. Това ще бъде полезно и що се отнася до правилата за държавна помощ, обществените поръчки и финансовите инструменти. Госпожо председател, това е само част от проблемите, по които се говори сред нашите членове. На 28 март в Брюксел ще има събитие на нашия съвет, където ще говорим по тези теми. Заповядайте, за да обсъдим заедно как да оформим бъдещето на тази политика. Значимостта на тази политика е изключително важна. Съветът иска да си сътрудничи в този процес с европейските институции – за да изградим една нова кохезионна политика отвъд 2020 година. Благодаря за вниманието. И аз ви благодаря. Благодаря ви за любезната покана. Колеги, заповядайте, ако имате въпроси или бележки. Мисис Крел. Госпожа Крел. Ja, vielen Dank. Ich kann heute nicht richtig reden, deswegen. Благодаря. Имам проблеми с гласа, така че ще бъда кратка. Бих искала наистина да подчертая, че имаме нужда от нова стратегия за бъдещето на кохезионната политика. Смятам, че през едните месеци ще трябва да изготвим текст заедно с климатичните изменения, борбата срещу безработицата, борбата срещу а, бедността. Ние в а, спешен план имаме нужда от приоритет, който да се занимава и с цифровизацията, защото а, според мен наистина няма достатъчно приоритетно място, според мен, за момента. Така че необходими са приоритети, които да ни заведат е, в бъдещето. Принципът на партньорство е изключително важен. Той не трябва да остане просто буква на хартия. Той трябва да бъде прилаган на практика. Може би можем да намерим нови начини, може би се налага да намерим нови начини това партньорство да заработи, но трябва да има и задължителни способи за това Това може да означава и повече ресурси и средства за местните органи на властта. Имам въпрос. През последните седмици и месеци все по-често говорим за повече комуникация, повече прозрачност. Според вас като кмет, как звучи това? Как изглежда това? Вашите граждани във вашия град знаят ли какво финансират структурните фондове на Съюза във вашия град? Смятате ли, че по-добре може да се действа в тази сфера? Има ли възможност за по-добра комуникация с гражданите във вашия град? Като законодател ние трябва да подкрепяме един такъв тип усилия, т.е. какви предложения бихте направили пред нас, защото това силно ме вълнува. Харчим милиони евро, никой не знае къде отиват, Имаше едно интервю, което често си спомням, за някакъв уелсец, който стои пред знак, на който пише Европейски съюз съфинансира толкова и толкова милиона по проект и го питат този човек какво е направило Европейски съюз за вас. И той казва, нямам никаква представа. Предполагам, че това често се случва. Та затова искам да почерпя информация от вас, какво може да се направи на практика. Благодаря, госпожа Вана. Äh, Благодаря. Благодаря и на госпожа Гунерсън за изказването. Изчетах вашето становище за бъдещето на тази политика, внимателно ви слушах, освен че го прочетах, ще бъда кратка. Щях да задам същия въпрос, който зади госпожа Крал. Принципът на партньорство е изключително важен за нас и смятам, че този принцип трябва да бъде задължителен. За мен това е така. Исках да попитам какви, какъв е положителният и отрицателен опит, който може да цитирате за партньорства. И също така, ако може да ни разкажете за мнението си по а, споразуменията за свободна търговия и по-специално ТИЗА, споразумението за услуги, което ще ограничи в голяма степен местните органи на властта, що се отнася до публичните държавните обществени поръчки, извинете. Знаете, че има много скрити клаузи, като, като че ли ще вържат ръцете на, органите и местни, на местните органи на властта и регионалните органи на властта. Имаше голям проблем с това и правото да се регламентира. Благодаря. И аз ви благодаря. Има ли въпроси? Може ли аз да задам въпрос тогава? Първо искам да ви благодаря. Това е целта ни тук в Комисията по регионално развитие. Искаме да чуем гласовете на местните органи на властта. Благодаря ви за партньорството, благодаря за участието на това заседание. Важно е да се чуе вашия глас тук и да ви въвлечем в дебатите си поради принципът на партньорство, защото искаме да има по-голяма видимост на кохезионната политика, заради всички проблеми, които обсъждаме тук. Може ли да споделите мнението си? В бъдещето на кохезионната политика, както каза колегата, Виждате ли една безпрепятствена еволюция или смятате, че има нужда от революция, която да промени правилата, или пък имаме нужда от стабилност, или пък перспектива, която да ни даде възможност да си представим резултатите след дълъг период от време. Това е въпросът ми. Благодаря. Това бяха нашите въпроси. Заповядайте. Thank you, Madam President. Благодаря, госпожо председател. Започвам с местното ниво. Ако успеем да въвлечем гражданите и ако гражданите съзнаят проектите в моята община, Всъщност това бе първият въпрос, който ми бе зададен. Аз и колегите ми можем да работим по-добре, като че ли по този въпрос. В същото време обаче трябва да кажа, че имаме нужда от изграждане на капацитет. Когато говорим за изграждане на капацитет, трябва да въвлечем гражданското общество. Не само управляващите органи на национално ниво. Защото ако се получава повече информация от гражданите, то тогава същите тези граждани ще искат да участват в работата. Когато водим дебати на местно ниво за бъдещи проекти, то тогава ние се опитваме да включваме гражданите в тези дискусии. Дори да не знаем дали в крайна сметка ще има проект или не. Просто обсъждания се провеждат с гражданското общество, с гражданите, за да може те да бъдат част от разискванията. Ако седя в кметството и реша, че това ще бъде проекта за моята община, то тогава няма да успеем. Можем да успеем обаче ако хората участват от самото начало. And then a very, very simple. И нещо съвсем простичко. А, може да се смеете, обаче аз смятам, че най-важното за разпространяване на знанието за Съюза и ползите от Европейския съюз е малкото знаме. Синьото знаме с жълтите звезди. Навсякъде, където проектите, които са финансирани от Европейския съюз, са разположени или където провеждат мероприятия, се слага това малко знаме. За повечето хора това е единствената връзка, която правят с Европейския съюз. Сега не трябва да обсъждаме детайли, като това как да е, колко да е крив банана, краставицата и така нататък. Не, трябва да видим какво може да направим ние, за да допринесем за Европейския съюз и какво може съюзът да направи за нас. Винаги обаче трябва да казваме, че това е част от съюза. моето кметство винаги използваме европейския флаг, заедно с шведския и знамето на моята община. всеки път го посочваме на гражданите. И така, въвличане на хората на много ранни етапи, изграждане на капацитет, за да може хората да са част от този процес. Видимост посредством използване на европейския флаг или други способи, за да покажем, че това е проект финансиран от Съюза. След това бъдещето. Дали имаме нужда от революция или стабилност. Понякога, когато процесът ти се струва дълъг, искаш революция, но за да улесним нещата за нас на местно ниво, аз бих искала или бих предпочела стабилността. Искам обаче стабилност и много промени. Нужна е обаче основа, върху която да стъпим, за да продължим напред. Толкова дълго отне процеса на учене за структурните фондове. И все още не знаем как да работим с тях. Е, трудно е тогава да привнасяш промени. Но когато а, правилата са еднакви за всички фондове, то тогава има стабилност и се придвижваш напред, има повече възможности за хората да участват. Обществени поръчки. Отделна среща е нужна, за да говорим по този въпрос. На местно ниво Този въпрос стои с голяма острота. И винаги се опитваме да го разрешим, за да може обществените поръчки да текат надлежно и в същото време да постигнем целите на общината. Защото винаги трябва да бъдат съчетавани тези два процеса. Като местен политик аз имам своите цели. Ето това, например, е нашата цел, казваме. И след това обществените поръчки са един от инструментите за постигане на целите на местно ниво. Мисля, че отговорих на част от въпросите. Благодаря. Thank you. Thank you very much. Благодаря. Много интересно за всички ни бе, много полезно да чуем местните органи на властта. Отново ви благодаря. Винаги заповядайте на бъдещи дискусии. Благодаря. И продължаваме с следващата точка от дневния ред. We, we have, uh, uh, today our rapporteur... Днес госпожа Крел е тук, която ще представи проекто становище по една тема – финансови правила, приложими към общия бюджет на Съюза. Както знаем, това предложение е комплексно събирателно предложение. Комисията по регионални въпроси изготвя становище по част от членовете това предложение. Е по тези въпроси имаме ексклюзивна компетентност. Е, госпожа Крел ще представи проекто становището си. Заповядайте. Благодаря. Ще се опитам да бъда кратка. Предложението на Европейската комисия цели упростяване на финансовия регламент. Също така упростяване на кохезионната политика. Аз подкрепям тези цели. Поради тази причина моят доклад не съдържа много изменения. Тоест няма какво повече да се упростява. Опростените разходи и изискването да се използва такъв подход в предложението на комисията са леко проблемни за мен, тъй като там е нужна по-голяма гъвкавост за държавите членки и за регионите. Три години след въвеждането на новите правила, хората ще са свикнали да се работи по определен начин. И упростяването може всъщност да усложни процеса, което е парадоксално. Знам, че държавите членки имат резерви и аз до известна степен ги разбирам. Задължителният характер на тези мерки, според мен, трябва да бъде променен. А, не съм за упростяване, което всъщност да създава трудности. В този смисъл, ако има доброволен подход, мисля, че това ще бъде добро за всички. И изменението или измененията, които предлагам да бъдат направени, са свързани с части от текста, които навлизат в подробностите по кохезионната политика. Подкрепям едно от предложението на Европейската комисия – допълнителен приоритет в сферата на миграцията и бежанците. Подкрепата за тях, както и даването на възможност да се използва кохезионния фонд за интегрирането на бежанците в държавите членки. Смятам, че това е смислено и показва, че в определен програмен период ние можем да отговаряме на нововъзникнани предизвикателства и оперативните програми могат да бъдат коригирани по един лесен начин, без да се генерират големи разходи за регионите. Предлагам също така изменения, а, например, що се отнася до дребни инфраструктурни проекти, особено що се отнася до културното и историческо наследство. Европейската комисия предлага неограничени средства Äh, моето предложение почива на факта, че при последния парламентарен мандат ние водихме кампания за горна граница или пределна стойност. Културните паметници или паметниците на културата са много важни, но те не са част от мандата на Европейския съюз и затова искахме пределна граница. Знам, че регионите искат гъвкавост и поради тази причина предложих да се замени дефиницията на дребна инфраструктура. Предлагам 10 милиона евро като пределната граница 20 милиона евро за обектите, културно-историческо наследство и ЮНЕСКО. Това дава възможност за гъвкавост и също така пояснява, че не става дума за неограничени средства за такива проекти, т.е. от Кохезионния фонд може да се ползват а, тези ограничени средства. Не бива да забравяме, че това, което искаме да направим е да инвестираме в хората в бъдеще. Трябва да инвестираме, пак казвам, в хората, а не в а, стари реликви, ако ми позволите да се изразя така. Така че трябва да се каже това на Европейската комисия, когато се говори за бъдещето на кохезионната политика. Едно от най-драстичните ми предложения е една връзка между инвестиционната програма Юнкер и кохезионната политика на Съюза. Смятам, че вече знаете, че вече е възможно и двата инструмента да бъдат използвани. Има примери за това как това може да се направи. Европейската комисия предлага инструмент, е, който отива още по-нататък. И според мен това трябва да бъде разгледано по-подробно. Предложението тук и смятам, че госпожа Ванаг вече го спомена, е следното. По доброволен път ще бъде възможно да се заделят средства за плана Юнкер без горна граница. Това не е свързано с кохезионната политика, това е съвсем друго определение. Говори се за споделено управление, средства, които се връщат към централната администрация, към комисията. Предложението на Европейската комисия дори не дава възможност Румъния, България, Полша да заделят средства за проекти, без да има гаранция, че тези средства ще се върнат там, откъдето са били взети. Последния мандат говорихме за това. Не забравяйте тези 10 милиона евро, които искахме да извадим от е, Кохезионния фонд, за да подкрепим инструмента за свързване на Европа, е, което беше е, чудесно начинание. Но държавите членки, които бяха засегнати, искаха да разберат дали ще получат някаква възвръщаемост от тези проекти или да им бъде върнато. това доведе до голям дебат тук в парламента, говорихме дълго с Европейската комисия, преговори с съвета се водиха и в крайна сметка се постигна компромис. И е, в този компромис се казваше, че трябва да има териториален подход, но това не е записано в плана Юнкер и според мен трябва да бъде въведено като идея отново. Освен това, графика за доклада ни е много кратък, нямаме време да обсъдим всичко това. Става дума за упростяване. Комисията по регионална политика не е против това да се търси упростяване. Не искаме да забавяме процеса, но всяка връзка между Кохезионния фонд и ЕФСИ трябва да бъде извадена от тази тематика и да обсъдим в едно последващо предложение – за да можем да си изясним къде кохезионната политика може да спечели от подобна връзка с други инструменти и то да го направи по начин, който е различен до сега. В идеалния случай трябва да използваме и двата инструмента за подкрепа на развитието в страните членки. Не смятам, че предложението в момента на комисията е балансирано и за това препоръчвам на комисията ни да заличи този текст и да направим една отделна дискусия. Правното основание за новия план за инвестиции все още не е определено, т.е. ние не сме наясно все още къде ще бъде позициониран и парламента и каква ще бъде нашето отношение. включително и по начина на управление на плана за инвестиции в бъдеще. Не можем да решаваме за връзка между тези два инструмента, след като не сме наясно един от тях как ще функционира. Надявам се да се възползвам от е, моето предложение и да отделим достатъчно време, за да обсъдим тези неща в подробности. Отделно обаче от е, цялата процедура по предложението Омнимус. А, да, и пропуснах нещо. Комисията говори да има различен подход към инвеститорите в цялото упражнение по упростяване. Обаче аз не разбирам какво точно означава това, затова и много искам да чуя мнението на комисията. Как точно ще дефинирате това? Не съм видяла никакво определение до тук. Евентуално в преамбюла може да напишем някаква искане към комисията да излезе с дефиниция. В противен случай е, <laughs> това няма да бъде опростяване. Нещата много ще се осложнят хората трябва да са наясно кое съставлява част от упростената процедура, в зависи кои критерии ще се изпълняват по коя категория. Отново обръщам се към комисията, ако има представители нейни днес, които могат да ни разяснят е, този въпрос. Тази дефиниция ни е спешно необходима. Очаквам с удоволствие работата с докладчиците в Сянка. Тази седмица има предвидена вече една среща. И призовавам колегите, които подават е, изменения с удоволствие, очаквам измененията ви, но имайте предвид, че вероятно ще е по-добре да не хвърляме прекалено на широко мрежите. Не бива в един регламент да хвърляме всичко на куп, а да се концентрираме върху предложенията на комисията. Председателката благодаря. В началото не упоменах, че за измененията има два варианта. Първо, депутатите могат да подават изменения директно в нашата комисия за финансовия регламент и членовете тези текстове, които са е, от наши изключително правомощие. А по отношение на останалите текстове в предложението, където, които са в изключителни правомощия на друг другите комисии, Агри, Транспорт, Итре и други, тогава нашите членове е, следва да подават е, предложенията си за изменения в съответните комисии. И те ще ги включат в е, своите доклади. Предложенията за крайния срок за изменения в нашата комисия е 3 часа след обед. 7 март, вторник. Имате една седмица за подаване на изменения. И така след направените разяснения давам думата на докладчиците в сянка господин Ван Нистелрой. Congratulate you, President, about this uh, extreme good management of this afternoon. Нека да ви поздравя, госпожо председател, за изключително доброто справяне с а, е, нашето заседание днес е, след обед. Пет часа сме и даже а, е, малко изпреварваме. И съвсем накратко. Чухме в предходния дебат с комисаря. Въпросът е как да се позиционират нашите фондове социални и фонда за стратегически инвестиции, както се каза ясно, няма географски критерии. И ако се втурнем да работим с фонда за стратегически инвестиции, там трябва да има географски критерии а, критерии. Ако някой регион вкара 10% от инвестициите си в някакъв финансов инструмент, това отнема от социалните фондове, фондовете за регионално развитие. И трябва да е сигурно, че тези съответни проекти ще работят за развитие на региона. Значи, вие може да кажете, може да вземете пари от фонда за, научни, за развитие на земеделските райони и ги слагате в проекти, само че вие не сте наясно какъв ще е резултата. Сега, за мен е големия принос на регионалните фондове, че има хоризонтална координация. Това каза и госпожа комисара. Да, говорим за хора, за капацитет, за бизнес, инфраструктура, всичко това взето заедно. Ама е необходимо да има добра подготовка, да има концентриране по теми. Затова искам да разбера и малко повече. Мисля, че госпожа комисарят искаше това. Доколко далеч можем да стигнем да запазиме фондовете в съществуващата им форма, но да не отказваме и частни пари, рисков капитал, пенсионни фондове, банки, независимо от къде идват това се предвижда да се прави по ЕФСИ, може би може да се прави и при нас, може би може да се търсят изменения този териториален подход да бъде доведен по-близко до практиката, до реалността. Аз бях докладчик по становището за ЕФСИ и така си говорихме, нека да видим как ще тръгне, да видим какъв е опит и след това да променяме регламента. Да търсиме и сходни, общи, допирни точки. Но не може тези проекти само да са като едни е, хубави украси за торта, сложени тук-таме. Утре ще имаме заседание и ще се каже 10-15% от тези пари могат да се прехвърлят. Значи по регламента това е възможно. И какво? Да отидат в ЕФСИ? Добре ще е да потърсиме някакво решение, да не чакаме дебатите за следващия финансов период, защото за, според мен FC ще се развива, ще се разширява и най-добре ще е ние да спазваме там темпото. да не изпуснем влака, защото реално влака замина вече. Сега има реална възможност да се промени регламента. И второ – Днес се следобед с удоволствие чух това, което каза госпожа комисарката, специално за е, план за действие, за комуникации, за видимост е, и тя иска да действа. Мисля, че е редно в измененията така да въведем известни промени. Сега, когато един проект приключи, нали, коментира се тук, че няма е, ясно обозначение, че той е европейски. Необходимо е да има ясни комуникации, че за това са употребени европейски пари, но ако искаме резултати от структурните фондове в, след 4-5 години, трябва да се вслушаме в тези, които печелят от нашите инвестиции. Значи не само да, да свършат проектите, а да видим какво се случва след тях. Аз лично смятам да направя някои изменения в такъв смисъл. Зелените нееднократно повдигат темата за изчистване на текста. Нека, нека да се съберем и да вървим нататък. Госпожа Томашич е следващия ура, докладчик в Сянка. Vezan за uspostavu ravnoteže između потицања дионика Що се отнася до равновесие между застъпване на интересите на тези, които искат да излязат от ЕФС и други, които желаят да приемат трябва да покажем е, разбиране за това, че страните членки се различават и по капацитета си, и по подходите си. И това, което е упростяване за една страна членка, не е непременно упростяване за друга. Трябва да е много по- е, стикован е, подхода ни. При първото обсъждане на мнения за законодателното предложение Омнибус се коментира, че все още не е достатъчно изчистена идеята за това как ще се постигне това упростяване и какъв ще е подходът да се упростят процедурите, а не да бъдат допълнително осложнени и да се увеличи бремето за страните членки. За да има допълнително гъвкавост, в е, предложението се съдържат разпоредби за повишаване на горната граница, за поддържане на инфраструктурата. Аз лично съм против това, против изменение 1, 8 и 9, защото подобни е, таванни стойности ще се отразят много е, неефективно на доста страни членки доста упростения и гъвкавост вече са въведени. Предложението, примерно, сега дава възможност да се инвестира в инфраструктура за култура и устойчиво развитие, без да се поставя под въпрос като цяло компетенциите по, за архитектура, да речем. Тук обаче си остава въпроса с оценките за въздействие. А що се отнася до туризма, трябва да бъде достатъчно ясно дали населението е, действително помина му е единствено туризъм. тенденциите в развитието на туризма в момента показват, че никога няма да може да се отдели дейността на населението от въздействията върху да, околната среда. Не бива да се получава така, че туризма да разрушава тази околна среда. Би следвало той да се развива, като развива и опазва и средата комисията трябва да направи е, връзка между ЕФСИ и социалните и инвестиционни фондове и да ни разясни е, как точно вижда местното съществуване на тези два фонда. Аз искам също да представя някои е, размишления по доклада. Първо благодаря на докладчика. докладчика е, докладът бе изготвен под много голям натиск. От гледна точка на времето е и от очакванията на водещите комисии в парламента. И ето днес вече е изготвено предложението за нашето състановище и то е една добра основа за дискусия и надявам се, че заедно с докладчиците в Сянка ще намерим решение. По принцип приветствам предложението, защото то отразява общите усилия на парламента, комисията и страните членки за упростяване на и, и и начина на прилагане на структурните инвестиционни е, фондове е, за връзката им с финансовите инструменти и е, намаляване на административното бреме. Също така, голяма част от измененията са предложения на работната група на високо ниво от комисията, особено по упростяването. Аз съм докладчик е, в сянка от Алда и подкрепям измененията за минимално административно бреме при използването на структурните инвестиционни фондове. Подкрепям предложението на докладчика за дребната инфраструктура да си остане дефиницията в съответния регламент и да се вдигне горната граница. Новите предизвикателства, там считам, че трябва да има повече гъвкавост е, за пренаписване или препрограмиране на програмите – Подкрепям също предложеното изменение на досието Омнибус за упростяване на процедурите за комбиниране на фондове, структурните инвестиционни фондове с съответните финансови инструменти, за да може да има и мултипликационен ефект, както и предложението за набиране на частно финансиране. Подкрепям и господин Ван Нистелрой. Рой и съм убедена, че по време на дискусиите ще успеем да намерим решение по този въпрос. Не можем да е, сложим край на необходимостта на търсене на нови инвестиции, не можем да сложим край и на интереса за частни инвестиции, така че трябва да намерим начин как тези два инструмента да работят съвместно или да се допълват. В такъв смисъл е изключително важно да се използват е, предложените изменения от комисията и то без много забавяне. Защото ако ще отложиме тези теми за друго законодателно предложение, ще минат още години. Може би ще трябва да се възползваме от възможността сега да намериме за допълняемостта решение в е, настоящето законодателно предложение. Сега давам думата на госпожа Вана. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря, госпожо Крел, за направеното предложение. Мога да се съглася с много неща в становището, особено начина по който е представено то. Съгласна съм че той е отлична изходна точка. премахването на член 30А от общия регламент и позволяването на трансфера на фондове само за регионално развитие към ЕФСИ не е добро решение от гледна точка на кохезионната политика и е много важно да имаме твърда позиция по този въпрос в нашата комисия. Ще поискаме още едно заличаване в 39А, на задълженията от които ще трябва да се откажем е, заради задълженията по FC, а те са по-лоши. Знаем, че някои от целите не са достатъчно високи от гледна точка на стандартите за кохесионната политика и ще има е, предложение за заличаване в 39А. Също по финансовия регламент искам да направя предложение за заличаване по 62.9 отделено управление, общото управление на фондовете FC и ESI. Е и знаем, че съчетаването на FC и ESI е, е нещо, към което сме критични, защото искаме да гарантираме, че няма да има подкопаване на стандартите в кохезионната политика, че няма да бъдат те пожертвани за пазарни цели, каквито има в ЕФСИ. Надявам се след това да бъде възприето. Искам да подкрепя и казаното от вас. Има положителни елементи в, нов, в новото измерение за мигрантите и беженците. в Фонда за регионалното развитие и други фондове и очаквам конструктивното сътрудничество. Благодаря. Следващия докладчик в сянка е госпожа Демата. Веднага по същество законодателното предложение на комисията така наречените декрети имаме ние в Италия за хиляда, които съчетаваме по хиляди документи. Тук е същото, събирателен комплексен акт. Говори се за европейските институции, говори се за трансевропейски мрежи, инфраструктури от цифров тип и растения накрая, ако не се лъжа. Мисля, че говорим по теми, които не са от наша компетентност. Благодаря на колегата Крел. Съгласна съм с голяма част от нещата, които казва тя. Ще направя свои предложения за изменения. Хубаво е предложението на комисия по член 262 за една процедура, която да е по-бърза, с частично записване в бюджета на Фонда за солидарност и това може да бъде решаващо, за да се помогне на население, където има бедствие, в рамките на един механизъм на стратегия между национални и европейски фондове. 264 член, освен целта за насърчаване на социалното приобщаване, се говори за борбата срещу бедността и дискриминацията подкрепата на посрещането на мигрантите и бежанците. Според нас, емиграцията не трябва да бъде тежест на отделните региони или държави членки, така че не трябва да бъде в тежест на коксионната политика. Тежестта трябва да падне върху целия Европейски съюз, с ефикасни действия, съвместни действия от всички държави членки. Сега, не съм съгласна с 265 член. Говори се за упростяване на разходите, форфе или обща сума и възстановяване на средства. Не ни харесва на къде върви това. Става дума за комбиниране на два фонда, като се говори за използване на финансови инструменти с висок риск също. И така наречена синергия. Според мен обаче пари се оттеглят от тази политика, докато неща, които от години се използват за кохезия, се размиват, дори изчезват, тъй като ЕФСИ е доста непрозрачно като инструмент. Необходимо е финансовите инструменти, по-специално комбинирането на ЕФСИ с други фондове, да бъде преосмислена, тъй като има отслабване на политиката за кохезия по този начин. Благодаря. Very... Благодаря много. Има ли други желаящи да коментират? Не виждам. Тогава ще дам думата на представителите на Европейската комисия. Кой ще вземе думата? Благодаря, госпожо председател, благодаря, госпожо Крел и благодаря на докладчиците в Сянка. Благодаря за свършената от вас работа при толкова кратки срокове. Оценяваме го високо, защото, както знаете, общата ни цел е предложението Омнибус да се приеме възможно най-бързо. Като цяло много ни удовлетворява работата по становището, но съжаляваме, че се предлага да се оставят на страна всички прагове, установяващи връзката между FC и ESI, е е, да не присъстват те в Омнибуст. Ние настояваме тези разпоредби да останат в предложението, за да може да се улесни съчетаването на двата фонда за постигане на общата цел на плана за инвестиции за Европа, а именно да се даде начален тласък на инвестициите, да се разкрият повече работни места в Европа и да има растеж. Това е ситуация, в която печелят всички. Първо, ще можем да направим така, че Европейския фонд за стратегически инвестиции да може да покрива повече неща, следователно да имаме и по-добро географско покритие. Ще използваме структурните фондове за намаляване на рисковите профили за определени фондове. Следователно ще можем да привлечем допълнителни лични инвестиции, което а, ще направи проектите е, финансово стабилни. И също така за структурните фондове смятаме, че това ще е от полза за регионалните власти, защото по този начин ще имат повече възможности за привличане на частни приноси и финансиране на повече инвестиции за покриване на нуждите им. И в този конкретен случай много често се случва е, структурните фондове да не са достатъчно налични, за да покрият всички нужди. А, беше откроена и липсата на достатъчно обяснение. Комисията е готова да даде повече информация, конкретно по предимствата за съчетаването на фондовете, Доколкото разбрах, след два дни ще има техническо заседание с членовете на комисията на парламента, на което по-подробно ще се представят предимствата на съчетаването на фондовете. Надявам се това да е една първа крачка и оставяме на ваше разположение за по-нататъчната комуникация и предоставяне на информация. There's also some discussion here in the committee на следващо място в комисията обсъждате варианта, упростените варианти за разходите. Това е въпрос, на който много държим, да се даде тази възможност като задължение при определен прак, защото смятаме, че по този начин значително ще облегчим административната тежест, както за бенефициерите, така и за управляващите органи. Освен това, сме готови да обсъдим с вас идеите ви по този въпрос, но още веднъж ще кажа, че не само за настоящия програмен период, но и за бъдеще е важно да засилим този вариант, за да вървим в посока намаляване на административната тежест за бенефициарите. Ще спра до тук и с удоволствие ще отговоря на допълнителни въпроси, ако има такива. Благодаря. Благодаря много. Имам нужда от едно уточнение, защото нещо не знаех. Добре, мога ли да ви задам един въпрос? Споменахте техническа среща. Техническа среща за докладчика. Добре, разбрах. Госпожо Крел, имате думата. Благодаря. Да, полезно ще е да имаме повече информация и ще има техническа среща за финансовите инструменти и за докладчиците в сянка. Това няма да е срещата след два дни, ще стане тя на по-късен етап. За други срещи не знам, но знам, че ще има среща между комисията и между мен. по които, е, на която ще изчистим е, редица въпроси. Въпроса за заличаването на връзката с FC не е нещо, което искам да отлагам до край, но просто не искам да го включваме тук в Омнибус. Мисля, че ни е необходимо повече време, за да проучим тази връзка из основи, да сме сигурни, че е си възможно за държавите членки, които връщат пари на комисията, да могат да се възползват от проектите. Така че трябва да има процедура, чрез която регионите могат да имат думата за това как ще се използват тези пари. И за да намерим правилната формулировка за тази процедура, ни е нужно малко повече време. Повече време, отколкото ще се приема предложението Омнибус. Това досия е много важно. Виждате, че не правя изменения за финансовия регламент, защото мисля, че Комисията по бюджет и по бюджетен контрол трябва да направи такива изменения. Те са достатъчно компетентни да свършат тази работа. Но в моя доклад разглеждам само въпросите, които са в компетенцията на Комисията по регионално развитие, регионална политика въпросите и по които имаме изключителна компетентност. Не искам да забавим това досие, искаме и упростяване, искаме това да стане бързо. Освен това, вече е възможно на практика да се комбинират тези инструменти. Така че не искам нищо да блокирам тук, но това, което казвам е, че ако искаме да постъпим разумно и отговорно, трябва да разгледаме нещата е, подробно, защото предвидим нещо сега, а то не проработи, ще се окажем в неприятна ситуация и много ще се съжаляваме, че не сме си дали още два месеца да разгледаме предложението по-подробно, защото говорим за сериозни суми пари, които трябва да се инвестират по сериозен начин. Утре на заседанието на докладчиците в Сянка ще можем да разгледаме тези въпроси и по-подробно. Много ще се радвам, ако ме подкрепите. Защото комисията и утре може да направи същото предложение, но не като част от досието Омнибус, защото за този въпрос ни е необходимо повече време. Не става въпрос за дребни е, пари, става въпрос за милиарди, които ще се инвестират за нашето бъдеще. Така че не е добре да прибързваме с решенията за тях. Трябва да работим внимателно и също така мисля, че комисията не си е свършила достатъчно добре работата в представянето на предложението и обясняването на предложението. Не смятам, че трябва да създаваме инструмент за, за засилване на е, Европейската инвестиционна банка. Ние тук защитаваме кохезионната политика, а не Е и Б. Ако някой смята, че греша, нека ми докаже, че греша. Но мисля, че за това ще ни е необходимо повече време. Благодаря. Заповядайте, господин Ван Дерлой. really, really important. But it's also a necessity to be fast. Искам да коментирам по връзката с FC и е, бързата работа. ЕИБ многократно ни казва, че обвързването е много важно, че трябва да свързваме, обвързваме, обединяваме две различни системи. Това е безмислица, защото създава огромни проблеми за системите за администрация по-късно. И в този законодателен акт можем да определим посоката, по която ще тръгнем, след което да направим промяна за FC. И е, трябва да подходим отговорно. Ако кажем, ето тук има една стъпка, тя е възможна, но след това трябва да знаем какво ще получим. И много е ясно какво се случва, когато нещата не са обединени. А, тук искате да се взимат пари от кохезионния фонд, да се слагат в друг инструмент, в ЕФСИ конкретно. Какви ще са гаранциите, че тези пари ще се върнат в регионите? И ще ни е необходим пробив за това, особено за следващия период след 2020 година. Когато продължим с тези е, инструменти, държавите ще могат да кажат, ние е, решаваме да използваме определена методика, която да е важна за една страна, не е толкова важна за друга. Така че, добре е да се възползваме от края, от края на този период, за да допием опит. Ние защитаваме кохезионния подход тук и вероятно в разширението на ЕФСИ ще трябва да определим и териториалния подход. Защото когато говорим за разширяването на ЕФСИ, комисията каза, да, трябва да има повече териториален баланс, така че тук трябва, имаме какво да допринесем. Нека все пак в краткото време, което остава, да се справим възможно най-добре. Благодаря. Изглежда заседанието утре ще е много интересно и ползотворно. Продължаваме с тази дискусия утре. Имаме заседание на докладчиците в Сянка утре. Тогава ще продължим работа. Благодаря ви за този дебат. Благодаря ви за предложенията. Припомням, че остават 7 дни до изтичане на крайния срок за внасяне на измененията. Следващата точка в дневния ред е разни. Има ли такива? Не. Следващото заседание е на 20 март, понеделник, от 3 след обед и от вторник, 21 март, от 9 до 6.30. Закривам публичното заседание на комисията Реги и продължаваме с заседанието на координаторите. За това унези от вас, които не са поканени на заседанието на координаторите, моля да напуснат залата.